v zájmovém chovu a já na úvod dám slovo naší zpravodajce na čtyři minuty. Prosím. За начало на дебата давам думата на докладчиците по 4 минути. Това е първия е модифициран е, регламент, поправен регламент е, преди пленарно заседание и след въвеждането на Лисабонския договор. Благодаря на докладчиците, чието имена чухте, за свършената работа по време на много сложните преговори. Благодаря и на правната служба на парламента, както и службата по съвместно вземане решение. Благодаря на съвета и на комисията. Темата е, бе приета на, в началото на декември на Комитет по околна среда и от началото на тази година ние работим за прилагане на член 200 и 90 е, във връзка с този, това досие. Понякога е, ни се струва, че е, споразумението ни обягваше, ни се изплъзваше, но успяхме в крайна сметка, постигнахме съгласие и с това е, гарантираме възможността на собственици на домашни любимци да пътуват през граници на Европейския съюз заедно със своите домашни любимци. Предвидихме и една преходна програма, която да даде възможност на други държави членки да прилагат при стриктни правила при заболявания до 6 месеца. Това гарантира подобряване, е, ще помогне за подобряване на положението с бяса в цяла Европа е, в, е, до 31 декември 2011 година има забранителен режим в пет от държавите членки. Тогава се очаква да има хармонизиран режим. Този преходен режим се, се предлага да включи и евкинокок, евкинококсис и, е, и е, кърлежите. Комисията ще е, има право за целта на този регламент да приеме делегирани актове по силата на член 290. Тя има право и да прилага, да приема незаконодателни актове от, с общо приложение Например, за контролиране на други заболявания, освен е, бяс, които могат да се разпространят от е, свободното движение на домашни любимци, е, могат чрез делегирани актове да бъдат предприяти превентивни мерки. Второ, да се отчете техническия напредък, да се подобри идентификацията на животните. И трето, чрез делегирани актове да се спазват техническите изисквания за вакцинация дискриминация срещу бяс, така че отново да се вземат предвид технологическите е, постижения. Съгласихме се е, по отношение прилагане на член 290, е, с около, обединихме се около съответните текстове, които е, отговарят на новите правомощи на Европейския парламент по силата на Лисбонския договор. Първият е, е, е, първата фаза на съгласието, на споразумението показва колко е неотложен този въпрос. Второ, важно е по демократичен път ние като институция да, да действаме. че от една по-малка група получава такъв сложен, такова сложно досие с активното съдействие на други групи. Това е наистина демократичен акт. Благодаря отново на всички от трите институции, парламента, комисията и съвета. Е, които работиха наистина неуморно по това досие. Надявам се, че колегите е, ни ще в гласуването си, с гласуването си ще подкрепят е, нашата работа. Благодаря. Благодаря, госпожо Дебрин. Сега комисаря Дали. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, искам да благодаря на Комисията по околна среда, обществено здраве, и безопасност на храните за работата по а, тази директива. Искам да поздравя и госпожа Дебрун за нейните усилия да постигне съгласие по въпрос, който е доста чувствителен за някои държави членки. Много се радвам, че тя успя да насочи и дискусиите така че да се постигне съгласие за делегираните, за процедурата за делегирани автори. А, актове, извинете. Радвам се, е, че е, се постигна един компромисен текст, който е, взема предвид и важните необходими промени и, и също така и промените, които са необходими поради влизането в сила на Лисабонския договор. Имаше известно забавяне е, но съветът вече може да потвърди, че работата ще приключи на време. Преди да се гласува компромисния текст, искам да подчертая, че комисията няма намерение да предлага бъдещ допълнително увеличение на преходния режим, който ще приключи през на 30 декември 2011 година. Тоест, от 1 януари 2012 година влизат в сила хармонизираните правила. И преди 30 юни 2011 година ще бъде е, е, предложена е, нов текст на този законодателен акт. Целта е парламентът и съвета да могат да използват е, своите правомощия съгласно с делегираните законодателни актове и процедурата за тях. И се надявам, че тези решения няма да се отразят по никакъв начин на бъдещото прилагане на член 220 от договора за Европейския за функционирането на Европейския съюз. Радвам се, че предложението обхваща позициите в Европейския парламент. Благодаря, господин Дали. Господин Фялнер ще говори от името на НП. Благодаря много, господин председател. Благодаря и господин комисар. Наистина, това е много важна тема, много важен доклад, защото той всъщност е, решава проблема за по-лесното придвижване на домашни любимци през граници, но също така гарантира е, е, осигурява една бариера срещу разпространяването на болести, е, потенциални болести, е, чрез домашните любимци. Ние сме щастливи в Швеция, имаме късмет, че не страдаме от подобни заболявания. Една от тях е, е, едно значимо такова е крас, е, бяс, извинете. Е, но наистина, е, винаги се, чрез това свободно движение на домашни любимци би могла, е, бесът би могъл да стигне и до Швеция. И ето защо ние сме благодарни, че всъщност можем да се радваме на освобождаване, така че е, това е един вид гаранция, че такъв вид заболяване няма да стигне до Швеция. Това наистина не беше очевидно по време на дебата по това досие. Е, мислехме, че е, процедурата по коматология може да създаде, да отвори задни вратички, през които да се промъкнат заболяванията и да стигнат и до Швеция. И благодаря на всички и съм благодарен наистина, че тези решения ще дадат възможност на хората да пренасят домашните си любимци през граници, но ще дадат възможност на държавите държавите, тези държави, които имат дерогации, да ги запазят и да защитат държавите си, така че да не се притесняваме, че нови болести ще стигнат и до нашата страна от държави членки и държави членки, които ги нямат. Благодаря сега от името на социалисти и демократи. Госпожа Макейвен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Дебрън за тази за работата по тази точка. Мислихме си, че е, ще е, бъде лесно, после се оказа, че е доста сложно. Работим по процедурата с делегирани актове, така че поздравявам и нея и вас, господин комисар, за който това е една от първите задачи е, от този тип и трябва да се намери решение. Действително, тук говорим за технически изисквания, но това е много важно за много граждани на Европейския съюз, които искат да имат свободата да пътуват заедно със своите е, домашни любимци. И когато преди няколко години приехме това законодателство, имаше широка подкрепа за него. Но все пак е, дадохме този преходен период, който бе важен за страни като Швеция, споменат от господин Фялнер, така че страни, в които не се наблюдават дадени заболявания, да могат да се защитят. От тук нататък преминаваме към хармонизирано законодателство, но с осигурени много по-високи стандарти за ветеринарно-санитарна грижа за животните. Има съгласие по компромисния вариант на текста. Мисля, че парламентът тук трябва да има паритет, равенство с съвета по отношение на, на този законодателен текст. Имаше спорове по отношение на експертните групи и кои да са експертите. И бих искала да кажа тук, че когато говорим за консултации с експерти, става дума за всички експерти. Комисията се обръща към експерти от държавите членки, от неправителствени организации, а също и към тези експерти, които препоръчва е, Европейския парламент. И така, много се радвам, че постигнахме съгласие, така че е, е, преходният е, период наистина ще приключи, когато приключи дерогацията и очакваме новото законодателство. Благодаря госпожа Валян от името на групата на либералите и демократите. Има думата за 3 минути и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Да си припомним, че свободното движение е от, от, е от основ, един от основните стълбове на е, единния европейски пазар, който помага за конкуренцията, економика на мащаба и е, прави съюза привлекателен. Във времето, когато хората имат възможност да, е, да се движат свободно, това се превръща наистина в основен на, е, състав на елемент на, общ, на, на единния пазар, но дава възможност на хората наистина да се движат свободно. Това помага е, да процъфтят е, и бизнеси, и е, частни производители и разбира се, като един елемент от това е възможността на пътуващите свободно да пренасят със себе си и своите домашни любимци. Доволна съм, че комисията действа в тази посока. Общия режим, е, паспорт режим, който ще е, е, ще е, гарантира свобода на движение през граница, ще е, се разпростре и върху, върху е, домашни любимци. Този преходен режим ще даде възможност да бъдат въведени и приложени на практика времените разпоредби. Това е хубаво за някои държави членки, които до края на 2011 година ще трябва да вземат предвид някои рискове свързани с здравето. Но не за пръв път е, е, се дава възможност на някои държави членки да прилагат по-стрикни е, мерки от други. Първоначално преходният период трябваше да трае до юли 2008, след това юли 2010, след това се прие ново продължение. Така че, макар че разбирам опасенията на някои държави членки, които смятат, че тяхното популации от домашни любимци са по-податливи на някои заболявания, въпреки това обаче е, както и одобрявам идеята да се финансират от Европейски съюз вакцина, максови вакцинации срещу бяс, но смятам, че наистина това трябва да е, е последното е, продължаване на специалните е, така, е, отношения към някои държави членки, е, нека да се съгласим, че тези преходни режими трябва да бъдат е, прекратени и да се предоставят равни възможности на всички, колкото е възможно по-рано. Е, Най-по-спорният въпрос в този доклад не е толкова съдържанието, което предизвика разгорещени дискусии за това как да прилагаме Лисбонския договор във връзка с комитоложките процедура. Това е първото досие за съвместно на решение, в което тези е, е, разпоредби трябва да се приложат на практика. Е, е, Лисабонски договор е отрешаващо значение за парламента. Е, този регламент не би трябвало обаче да, поставя, да създава прецедент за бъдещи решения, т.е. неща, които вече са, по които има е, съгласие между парламента е, и другите институции в е, трилога, в е, тройния диалог, да не бъдат е, е оспорвани и е, Преуменени сега. Сега господин Микос, една минута от консерватори и реформатори. Благодаря. Ще благодаря първо на докладчик е, за отличната работа е, от този доклад. Това, което много от нас е, смятаха, че в началото ще бъде е, някакво е, второстепенно досие, което няма да, да предизвика кой знае какви проблеми, се оказа всъщност много, по, много по-сложно. Докладчика успя да, да, да е, навигира през е, преговорите и, е, което е по-важно, се справи в срок с това, тъй като наистина ние сме под натиск да продължим дерогацията, която изтича в юни тази година. Според мен това е малко, но важно, важен елемент от законодателството, което ще защити държавите, които се притесняват от разпространяване на бяс да надяваме, че до края на 2011 програмите за вакцинация ще бъдат приложени успешно за изкореняването на тази, това заболяване при животните. До тогава ние намираме начин да прилагаме стриктни изисквания по време на преходния период, преди да преминем към и да, да, да хармонизираме всички практиките всички държави членки с общия режим. Сега госпожа Розбек, да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 благодаря, госпожо Дебрюн, за огромната работа, която свършихте. Наистина много трудно е, е да се пътува с домашен любимец през границите на Европа. Е, цялата бумащина, бюрокрация, е, изисквания, ние сме запознати с всички, всички сме запознати с това, но необходимо е, защото, налага се, защото в някои държави отдавна се води борба с неконтролирано разпространение на на, на заболявания при животни, е, има е, съответни продължителност на карен, е, инкубационен период, който трябва да се вземе предвид, карантина и така нататък някои държави членки е, имат опасения е, да се откажат от е, стрикните, че може да се наложи да се откажат от стрикните си национални е, практики и е, този техен страх е разбираем. Е, надяваме се, че е, след е, е, че, е, из, из, е, искам да попитам комисията дали не е добре тази ветеринарен, граничен ветеринарен контрол да се е, осъществява, е, защото от този начин е, това е най-сигурен начин, е, защото това е най-сигурен начин да се контролира е, заедно с иммунизациите и съответно документация да се попречи на, на контрабандирането, промъкването на, на животни, които малки котеци и така нататък, които могат да обегнат на граничния контрол и да разнасят зарази. Благодаря, господин президент. Господин комисар, добре дошъл в Европейския парламент. Комплимент на докладчиците за добре свършената работа, много добре свършената работа. Този документ обхваща много области. През последните години наистина е, имахме е, е, е една е, засилено желание да се пътува с домашните любимци, това ослужаваше е, живота на всички. Ето защо е, това ни накара да въведем е, еднакви правила в Европа за принасянето на такива е, на домашни животни. Е, имаме добри правила, съответните директиви от 2003 Трета, след това програмата за иммунизиране до 2011 година. Ще бъдат документирани животните. До 2011 година ще бъдат електронно идентифицирани домашните животни. Това ще, по, ще е, попречи на незаконното им пренасене но наистина би трябвало за, да, да се намери финансиране на процеса на иммунизации, който започва да, с а, а, лисиците в Европейския съюз. А, за някои държави обаче това е едно бреме, което А, от което се оплакват множество граждани. Аз получавам писма от е, е, много е, недоволни граждани. Е, те казват, че се налага е, два дни е, по, е, по-рано да тръгват при съответно е, е, е пътуване, планирано пътуване, да плащат е, е, големи глоби. Е, и затова мисля, че би трябвало да имаме европейски правила, които да въжат еднакво за всички. Е, и е, тези изключения, които се правят, би трябвало в даден момент да бъдат прекратени е, и да има равни права за всички. Садали, herzlich Благо, добър ден, господин комисар. Добре е дошъл при нас. И аз съм съгласен с казаното от колегата Шнелхарт. Е, голяма работа ви се открива, голямо поле на действие. Уеднаквяване на нормите до 2011 година в 27 държави членки. И Домашните любимци трябва да са в състояние да пътуват безпрепятствено от държава в друга е свободно движение на кучета и котки. Това е целта. Поне такава беше целта на регламента. Регламент от 2003 година. Сега нещата отново се затлачват. Както знаем, хубавите работи стават бавно никой а държава не иска да отвори вратите пред ветеринарни заболявания. Защо 22 държави членки обаче приемат кучета и котки, а 5 държави не ги приемат? Ето за това. Може би трябва да проведете статистически проучвания, за да видите дали действителността отговаря на изискванията, на поставените вече изисквания. Знам, че има изключения, но сме правово пространство и до 2011 година трябва да има право за свободно движение на тези домашни любимци. Господин Шнелхарт предлага този вакцинационен паспорт, който да идентифицира по електронен път е, домашните любимци, за да може в тези останали пет държави да могат свободно да се внасят домашните любимци, когато придружават своите стопани. Това, е, това ще бъде първият, първият законодателен акт, който се приема след влизането на Лисабонския договор. И тук ще законодателстваме с наравна нога с съвета. Благодаря и поздравления на госпожа Дебрън. Да знае, че тя е трибун на ново време в парламента. Около 6000 законодателни акта са делегирани за разлика от основните, така че нещата трябва да се правят добре от самото начало, за да завършват и добре. Благодаря. President. Крис Дейвис има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, исках да кажа няколко думи в подкрепа на законодателството, с което разполагаме. Както разбрах, възоснова на схемата за на пътуване на домашни любимци, която е въведена в Великобритания преди 10 е, години, се, изгради и този, се изградиха и тези законодателни мерки. Мерките, прияти в Великобритания, е, доведоха до много е, по-леко пътуване на домашни любимци и първото куче, което се възползва от новите мерки в Великобритания, бе едно куче наречено Фродо Бегинс. Оттам нататък много други животни е, успяха да се възползват от това право, а то по-късно се разшири и в Европейския съюз. 60% от пътуващите животни е, изглежда са от английски происход. Може би това казва нещо за е, особеностите на британците. Най-важното е обаче, че е, успяваме същевременно да намалим и а, заболяването от важни болести като бяс. А, с, а, до 300 случая миналата година, от които нито един а, не е свързан с а, придвижване на домашни животни. Обаче съм разочарован по отношение на папагалите. Много собственици на папагали се обърнаха към мен и казаха, ама защо, извинете, на порове. Е, е, много собственици на порове се обърнаха към мен и казаха, защо да не можем да заведем на своя пор на изложение на порове някъде другаде в Европа. В крайна сметка и поровете могат да се вакцинират, но няма начин това да се записва в техния паспорт. В крайна сметка успяхме да се преборим и за това, но има сравнително слабо движение на посове. Порове, извинете, но в някои страни, като Португалия, Споровете все още се е, разглеждат е, като вредители, вредители, така че може би собствениците не са готови да пътуват е, до Португалия със своя пор. Но в крайна сметка има и по-лоши дестинации, като Китай, например. И така, ако някой ме попита какво направи Европейския съюз за мен, мога да кажа ето, направи това, че можете да закарате своето куче или котка с вас на вакансия. Благодаря. Действително това е много важно. Господин Войчеховски е следващия ни оратор. Не го виждам тук. А щом като не е тук, давам думата на господин Егнют за минута и половина. Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, първоначалната идея за създаването на паспорти за а, животните а, е, идва от едни ужасяващи мерки в Великобритания. Е, първоначално имаше 6-месечни карантирни периоди, а сега е, тази важна защита от е, заболяванията бе премахната. Европейската комисия успя да преобърне правилата, въведени от демократично избраното избира... британско правителство и сега разчита на система, която разчита основно на бумащина. По този начин не се гарантира това, че животните няма да пренасят заболявания през граница и много често се оказва, че а, има проблеми, защото а, животните се заразяват от дадена болест от ваксината. И е, освен това, е, е, има много голяма вероятност да има подправяне на документи. Освен това има големи разлики. В някои страни се изисква официален паспорт, други са готови да приемат какъвто и да било документ. Все още има много а, документи, които не се приемат като доказателство за вакцинация, а пък и много от служителите, които са длъжни да осигуряват правоприлагането, не са добре обучени. И за това, ако не, нещо не се е, е, повредил, защо трябва да го поправим? Господин Дейвис използва синята карта. Да, искам да попитам преждеговорившия. Да не смята ли, че е, ако британското правителство не бе е, въвело същ, подобно законодателство, смятате ли, че Европейския съюз се наложи, след като Великобритания е въвела това пред, предварително. Господин Агния отговаря, смятам, че Европейският съюз доста неща успя да влуши. Госпожа Магинес, две минути. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за добре свършената работа. И е, понеже току-що се каза, ако нещо не е повредено, защо да го поправяме, нека да кажа и аз мисля, че това правим. Е, даваме възможност за дерогации в някои държави членки, но позволяваме да се движат животни. И сигурна съм, че хората, които наблюдават в момента от галерията за посетители, смятат, че е изключително лесно да се грижим за а, е, движението на животните, но всъщност тук става дума и за ветеринарно-санитарните изисквания и за общественото здравеопазване много хора искат да пътуват с животните си, но трябва да има правила. Това, което ме притеснява тук, е, че този доклад се занимава твърде много с е, техническите въпроси на живота след влизането в сила на Лисабонския договор. И да, това е важно за нас като парламент. Мисля, че докладчикът да свърши отлична работа по отношение на тези въпроси и я поздравявам за това. Опасността обаче беше, е, е, че ако това не се бе случило, тогава нямаше да имаме мерки, с които да се занимаем с опасенията на Швеция, Великобритания, Ирландия и други страни, но вече нещата се развиват по-добре. Хубаво е, че има планове да се въвежда ново законодателство в тази връзка, както каза комисарят, и именно това ни трябва сега. Трябват ни високи ветеринарно-санитарни стандарти и високи стандарти на обществено здравеопазване. Това е важното. И така, благодаря на всички, които участваха в работата по този доклад. Така се е, намери най-доброто решение, с което да се съгласим всички от е, всички елементи на политическия спектър. Действително имаме нужда от ново законодателство за домашните любимци. Има такова за е, животните, които се развъждат в селското стопанство, така че ни е необходимо и това. Благодаря, госпожа Улска, минута и половина. Благодаря наистина. Това е едно много предложение да се поправи регламента за здравните хигиените условия е, при транспортиране на, на домашни любимци. Е, смятам, че редица държави, включително Швеция, ще могат да запазят е, в един преходен период своите по-стрикни правила, особено в е, борбата с болести като бяс това без възможности за специален, специфичен контрол болестта като е евкинококис могат наистина да, да се е, разпростат и в Швеция, което да накърни, да попречи на е, свободата на движение на домашни любимци към Швеция. Е, затова благодаря ви за, за това, че едно временно решение бе позволено, разрешено благодарение на непрекъстите усилия на докладчиците. А сега госпожа Чилдърс, годи, е, минута и половина. Благодаря, е, господин председател, на колегите е, за упорития труд по доклада. Е, в случая на е, една е, възрастна жена, която 38 годишна, която умря в болница в Ирландия, ни напомня, защото се смята, че тя е, се е разбор... Е, раз... прихванала тази болест при опит да раз... разтърве две кучета е, на улицата. Това сочи колко е важно и последствие може да има е, е, е, заболяването бяс. Това е една от най-старите е, болести. Глобалните модели на пътуване показват, че болестта не е далеч от, нашата, от нашия прак. Ето защо трябва да има стриктни изисквания. Стриктните мерки до сега ни позволиха да се опазим от разпространението на бяс на един от щамовете, видовете бяс. Е, допълнителните гаранции, които се предлагат, са от е, съществено значение за здравето на животните и на хората. Това се отнася до борбата не само срещу е, бясно и някои видове кърлиш. приемайки това предложение, парламентът ще улесни борбата с бяс. И ето защо трябва наистина, не можем да наблегнем достатъчно колко неотложен е е, е този въпрос. А сега е, трима имам на списъка. Господин Николасич, една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, скъпи колеги, съгласен съм с предложението за ветеринарни изисквания, което позволява да се улесни предвижването на животни през, граници, през граница. Оценявам работата на доклад чика, защото това е наистина много е, добра, добре свършена работа, включително и мерките за вакцинация срещу бяс и други болести, както и профилактика с, е, срещу тях. Е, мисля, че такива стъпки ще доведат до хармонизиране на разпоредбите и вътрешния пазар в Европейския съюз и ще елиминират заплахата от преносими заразни болести. Давам си сметка за, за опасностите при пренасене на домашни любимчето, защо съм за това да се продължи преходния период, преходните разпоредби е, по отношение на Гърция, например, където вътрешните правила са по-стриктни. Да се разчита и на профилактиката, като разбира се се отчита и спецификата на всяка отделна страна. Да, благодаря, господин председател. Започвам и аз с поздравление за госпожа докладчицата за отличната работа, както и за всички, които са сътрудничили с нея при постигането на консенсус. Радвам се, че ще можем да продължим да прилагаме мерки срещу бяса, горския бяс. Така или иначе, това не трябва да бъде правено за сметка на свободното движение, което се предвижда след 2011 година. Това ще бъде идеалният отговор на въпрос в който някои държави членки изразяват е, съмнения спрямо някои болести. Комисията следва да се консултира с експерти от държави членки, непредоставени организации или национални парламенти и след е, това да получим, да получим уверения, че тези делегирани правомощия на комисията ще се предложат само в този изключителен случай на този доклад, а не по принцип, защото това не е предвидено така широко в Лисабонския договор. Благодаря. Uh, Господин Молцер има думата за една минута. Евро наистина опитите на Европейския съюз да изкорени е, живот, болест, заболявания по, по, при животните е, е, заслужават похвала, защото помагат и на туризма, и движението на хора. Наистина е, паспортите и електронното обозначаване са много смислени мерки, които могат да помогнат за тази цел. Във всички случаи е, от нашия австрийски опит трябва да кажа, че е, е, има опасност от незаконно пренасене на, на домашни животни от Централна Европа, европейски държави, които могат да, да, да разпространят заболявания. Ето защо, според мен, това може да, да допринесе до пренасенето на опасни е, болести и ето защо мерки, е, е, ето ето защо ще бъдат необходими е, мерки, които да попречат на е, такива тенденции. Благодаря. Сега комисаря има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, мисля, че всички ние можем да сме горди от това, че е, бързо напредна работата по тази тема, въпреки сложния правен контекст. Увеличението на преходния режим с 18 месеца за 5 държави членки ще даде на тези страни време да се адаптират към режима, който се прилага в останалата част на Европейския съюз. Комисията не възнамерява да предлага допълнително удължаване на този преходен период, както вече казах. Също така, това удължаване ще ни даде възможност на нас в комисията да излезем с, ново, а, с нов проект за регламент, така че а, по процедурата за комитология да се спази и духа на Лисабонския договор. Радвам се, че напредваме по този важен въпрос за европейските граждани. Благодаря. Госпожа Дебрун. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам комисаря Дали в Европейския парламент. Искам също така да кажа, че много се радвам, че имам възможност да работя с него. Радвам се, че той в своето изказване подчерта значението на този доклад. Е, ние действително е, Нямахме големи спорове по същество. Е, бихме искали да се прилага научно обоснован подход и трябва да се взема предвид положението в някои държави членки по отношение на бяса. В тази връзка комисията предприе подходящ е, подход, който е свързан с превентивни мерки и мисля, че е добре е, това, че има и европейски средства, които се предоставят за вакциниране е, за борба с бяса. Е, също така, удължаването на преходния период дава време за промяна на инфраструктурата и обучение на персонала до края на 2011 година разпоредбите за движение на домашни любимци в, цял, в цяла Европа ще бъдат хармонизирани. Междувременно хората ще могат да пътуват в Европейския парламент със своите домашни любимци, но преходната система ще даде възможност в някои държави членки да се прилагат по-строги мерки, отколкото в други. Искам да благодаря на всички, които участваха в работата по този въпрос. На моменти ни беше трудно, но в крайна сметка си струваше. Благодаря на всички. Too, Благодаря, госпожо Дебрун. Благодаря на всички. Дебата по тази точка е, е закрит. Е, гласуването ще е утре в 12. А сега